от АЛДЕ, ГОЕ, НЕП, ЕЦЕР и е ФДД е, получих съобщение за промени в комисията. Списъкът ще бъде включен към протокола на настоящото заседание. Ако няма възражение до публикуването на протокола, данните се смятат за официални е, ето и сроковете за внасяне на изменения за бюджет